So. Right. Good morning, everyone. Добро утро на всички. Добре дошли на заседанието на Комисията по външните работа. А, имате ли коментари по дневния ред? Ако не считаме, че дневния ред е, е прият, точка три Съобщение. Точка 4. Приемане на протоколите от 1 ноември 2017. Ако нямате възражение до края на съседанието, протоколът ще се счита за прият. И преминаваме към точка 5 и 6 съвместно обсъждане на прилагането на външните инструменти за външно финансиране. В момента провеждаме прегледа на, изп... на прилагането на тези инструменти с цел подготовка за създаване на нови инструменти, които да се включат в новата многогодишна рамка. Днес сме поканили службите на комисията, както и представители на Европейската служба за външна дейност, както и седем експерти, които да, с които да обсъдим основните проблеми и евентуални препоръки за бъдещи до, до инструменти по, по принцип е, няма необходимост да се сменят е, приоритетите, които са залегнали в е, приложенията. Същевременно обаче се промени конюнктурата, така че ще трябва да обсъдиме положението и да, и да питаме комисията защо няма представени нови делегирани актове. Освен това, ще обсъдиме а, така наречените ще, ще обсъдиме този проблем с, с съответните комисари Хан и Могерини по време на стратегическите диалози. Това най-вероятно ще стане на 21-22 е, февруари. времено създадахме и работна група по а, инструментите за външни финанси... финансиране, кое... което се председателство от госпожа Шаке а, и което ще участва в подготовката на стратегическите диалог. Сега да ви представя нашите гости, господин Кристиан Лев Лефлер от външната служба, господин Сериани Себрегонди, а, госпожа Мириам Ферар, директор за стратегии и Турция към Европейската комисия, госпожа Илде Хардемен, директор и е, ръководител на Вено за, външно, поли, за инструментите за външно финансиране към комисията, господин Жан-Луи Виле от Генерална дирекция ДЕВКО, господин Андрю Шериф, който оглавява програмата за външна дейност към Европейския център за развитие, госпожа Изабел Юнидис, която е анализатор. Господин Ричард Янгс от Карнеги Юръп, който ще ни представи конкретни примери и изследване, свързано с, помощта, която се оказва на Турция, Украина и, Украина и Египет. Египет и госпожа Соня Райнес от Европейската служба за мироподържане. Ще, ще дам на 5, 5 минути на нашия докладчик, госпожа Шаке, по 5 минути на представителите на европейските институции, по 7 минути на нашите експерти. След това ще разполагаме с около 30 минути за а, обсъждане на а, темите и госпожа Шаке, която е нашия докладчик, ще завърши с заключителни думи. Госпожа Шаке, благодаря господин председател. За мен е удоволствие да обсъдиме този доклад Относно инструментите за външно фин, финансиране, аз говоря не само в качеството си на докладчик, но и на председател на работната група, която а, има за цел да оцени начина по който се използват инструментите за външни финансиране. Ние също така ще участваме в подготовката на структурирания диалог, как, на структурния диалог, както и на подготов, както и в подготовката за създаване на нови инструменти в рамките на новата МФР. Някои, сега някои от изводите мисля, че финансовите инструменти трябва да се използват по, едно, по, по един по-последователен и ефективен начин и трябва също така да намалиме бюрократичните пречки и да бъдем по-ефективни на терена и да направим оценка на е, начина по който постигаме и дали постигаме целите, които сме си набелязали. Смятам, е, че стратегическият диалог не е достатъчно ефективен, липсва ни необходимата информация или получаваме тази информация твърде е, късно парламента не бива, не бива консултиран по някои стратегически теми. Сега, колкото до новата е, структура, е, необходимо е тя да има е, чрез нея да има възможност за по-добро проследяване и анализиране на инструментите. Разбира се, е, в е, основата на нашата е, политика трябва да, да бъдат целите, а не инструментите сами по себе си. Но Управлението на миграцията е новият ни приоритет. Разбира се, трябва да се а, намерят а, подходящите инструменти за, за а, постигане на тази цел, като същевременно това не трябва да става за сметка на другите. А, също, също така липсват достатъчно информация по, за начина по който се прилага заявлението с Турцията, с Турция. Трябва да помислиме по какъв начин да работиме по по-стратегии начинци и управлението да бъде по-гъвкаво. Така че моят въпрос към нашите гости е как из, как в момента изглежда начина по който се управляват тези инструменти, има ли възможност те да се обединят в един единствен инструмент, каква може, как, по какъв начин може да се усъвършенства координацията в рамките на Европейската служба за външна дейност и по какъв, по какъв начин може да се включи по-активно парламента в е, очертаване на стратегическата политика. А, ние от, сме отговорни за средствата, които разходваме в тази област и за това трябва да разполагаме с точна информация и да целиме ефективност. Благодаря, Мариче. И започваме с господин Лефле. Thank you for inviting me and my colleagues. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за поканата отправена към колегите ми и мен. Благодаря също на Маричес Хаке за извършената от нея работа. Благодаря и за размислите, съдържащи се в проекто доклада, който предстои днес да обсъдим. Няма да се спирам в подробности за стратегическия диалог и междинния преглед, тъй като по-нататък този месец ще има стратегически диалози с АФЕТ. Следват и стратегически диалози с комисията ДЕВЕ в началото на март. Нека по-скоро възприемем подхода, който възприе и Марича, именно какви са полуките, които можем да си извлечем от миналото и как възоснова на тези поуки можем по възможно най-добрия начин да разработим бъдещата структура на инструментите за външно финансиране. Съгласен съм с предложенията на Мариче за по-стратегически подход, за повече гъвкавост, за ясни критерии за оценка, както и за по-ефективен контрол от страна на парламента. Необходими са също така и по-ефективни насоки от страна на държавите членки. Ще се спра върху пет полуки, които според нас можем да си извлечем от управлението на програмите до момента. Първо, трябва да направим така, че да не възприемаме подхода на силозите. Подходът ни трябва да е цялостен – трябва също така да заложим на правилната комбинация от политики и инструменти, допринасящи за постигането на целите ни. В много от областите на политика и по отношение на много от предизвикателствата, пред които сме изправени, се наблюдава връзка между миграцията и сигурността. Има явна такава връзка. Не можем да решим проблема като се съсредоточаваме само върху отделни области. Трябва да сме наясно какво е от основно значение за сигурността, кои са основните причини за разселването, било то доброволно или не, на отделни лица. И оттам нататък да работим за изготвянето на правилната комбинация от политики в економическо отношение, в областта на устойчивостта, енергетиката и други. Втората полука. За да може да реагираме адекватно на промените в политическите приоритети и политическата реалност, трябва да упростим архитектурата, да премахнем някои от бариерите, пред които бяхме изправени до момента в опита си за управление на процесите. От 2014 година насам сме изправени пред редица ограничения в настоящата структура на инструментите, поради което не можахме да реагираме достатъчно бързо и ефективно, изпълнявайки политическите си ангажименти ще трябва да разработим начини за реагиране на големите потоци от мигранти и бежанци. Особено като се има предвид тромавата процедура по прехвърляне на средства от една функция към друга или от един инструмент към друг. Инструментите трябва да станат по-гъвкави в бъдеще. Това е едно важно предизвикателство. По същата тази логика различните механизми за програмиране по отделните инструменти пораждат необходимост от това всяко действащо лице да придобие ясна представа за отделните инструменти, като едновременно с това е наясно с общите стратегически цели. Една по-простена структура, според нас, ще ни даде възможност да реагираме по- адекватно на все по-осложняващата се обстановка в един все по-взаимосвързан свят. Затова и работим по идеята за прегрупирането на редица инструменти, като обаче запазим географските и тематичните направления в рамките на новата консолидирана структура на инструментите. Така ще се упростят процедурите, но едновременно с това ще продължим да поставяме необходимите политически акценти. Ще гарантираме също така и поставянето на достатъчен акцент върху конкретни области, независимо от промените в приоритетите и предизвикателствата. Третата полука, както каза Мариче, инструментите трябва да са ориентирани към действията ни, извинете, трябва да са ориентирани не към инструментите, а към отделни политики. Разделянето на инструменти води до липса на общо виждане. Това бе една от полките от междинния преглед. Това води до разпокъсаност по инструменти и по държави, което много често ни кара да се изгубим в детайлите без да имаме общ поглед върху нещата. В рамките на диалозите, на контрола, на разработването на политики, трябва да следваме цялостна стратегия. Не бива отделните инструменти да диктуват действията ни. Инструментите трябва да са средство за реализирането на политики с по-различни темпове и по по-различен начин в сравнение с една по- стеснителна рамка. Четвъртата полука. По-голямата степен на гъвкавост не означава по-отслабен контрол от страна на парламент. Дори напротив, смятаме, че по-засиленият контрол от страна на парламента за нас ще е по-добра възможност да поставим по-силен стратегически акцент Работим и по идеята за предвиждането на бюджетни средства за Европейския фонд за развитие, за поставянето му в бюджета на Европейския съюз. По функция 4 трябва да се упрости в бъдеще формата на сътрудничество. Парламентът ще трябва да има възможности за ефективен контрол. Ще трябва да се гарантира и по-голяма публична прозрачност – по линия на критериите за оценка. Петата и последна полука ще трябва да надградим над постигнатите до момента успехи по инструментите, но ще трябва и да видим кои са пропуските, които не ни дават възможност да постигнем политическите си цели. По отношение на Европейския фонд за инвестиции и Европейския фонд за устойчиво развитие, ще трябва в по-голяма степен да отчетем економическия аспект, като предвидим някои нови модели в рамките на програмите. По въпроса за сигурността, не всички предизвикателства, пред които сме изправени, могат да получат финансиране по бюджета на Европейския съюз, тъй като има някои ограничения, предвидени в договора от Лисабон. Но Европейският инструмент за мир би ни дал по-големи възможности да подкрепяме партньорите си при справянето с общи предизвикателства и при финансирането на наши военни операции. Така Инструментът за мир ще ни даде повече възможности да се справяме с предизвикателства в трети страни. Той ще трябва да е и в по-голяма степен съгласуван с програми, финансирани от бюджета на Съюза. Например, с ангажиментите ни за официална помощ за развитие. Благодаря, господин Лефлер, госпожа Феран. Благодаря. Кристиан Лефлер отправи поглед към бъдещето във връзка с работата ни по финансовите инструменти. Аз ще се огранича с преглед на двата инструмента, които са към ресора на нашата генерална дирекция. Инструмента за предприсъединителна помощ. Инструмента за съседство. Инструмента за съседство, съгласно междинния преглед, този инструмент продължава да е относим и да е пригоден за целта. Той допринася за политиката на Европейския съюз на съседство, дава ни възможности гъвкаво да реагираме на немалко кризи, като например в Украина, Тунис и други. Прилагането на принципа на диференциация ни дава възможност да се приспособим към промените в потребностите на партньорите си. Оценката за гъвкавостта на инструмента, както виждате, е доста положителна. Въпреки това, както посочвате и вие в доклада си, трябва да се направи оценка на капацитета за реагиране по инструмента, като се имат предвид многобройните кризи в съседните ни държави. Има такива възможности по линията на двата доверителни фонда, например, но има още какво да се направи. Затова и ще поставим специален акцент в бъдеще върху превенцията на кризи. Що се отнася до ефективността, инструментът за съседство е допринесъл за създаването на по-добри условия за търговия и бизнес в редица съседни държави. Допринесъл е също за макроекономическото стабилизиране на важни партньори на Съюза, като Йордания, Тунис или Украина. Тук специална роля е изиграла бюджетната подкрепа. Както посочвате и вие, политическият контекст в редица страни е възпрепятствал реформирането в областта на правата на човека, демокрацията и доброто управление. По новия инструмент за съседство имаше много ефективни действия за по-добри демократични структури за насърчаването на значими реформи в държави, които вече бяха поели ангажимент за реформи. Що се отнася до ефикасността, по междиния преглед установихме, че процедурите и процесите по този нов инструмент са били използвани ефикасно. Приемлив е бил размерът на административните разходи. Специалните мерки по инструмента са допринесли за бързото постигане на резултати, когато това е било необходимо. Признаваме също така, че използването на нови модели, като на комбинирано финансиране, например, е допринесло за положителни резултати по линия на мобилизирането на допълнителни ресурси. Междинният преглед показва също, че системата за мониторинг и оценка дава достатъчно добра обратна връзка, но все още не се извличат достатъчно полуки от процеса на оценка. Това трябва да бъде взето предвид при бъдещото прилагане на инструмента. Новият модел за докладване на основанията също бе взет предвид в междинния преглед. Бе установено, че този модел допринася за повече прозрачност и отчетност. А що се отнася до добавената европейска стойност, Ясно е, че от този инструмент проистича такава. Той дава възможност за значително финансиране по редица модели, като например координиране с други европейски инструменти и мобилизиране на експертен опит в държавите членки. Освен това, инструмента дава възможности за оказване на политическо въздействие и диалог с националните компетентни органи. Ще се върна на това, което казах в началото, а именно, че инструментът като цяло е пригоден за целта. Освен това, инструментът за съседство е историческа възможност да си взаимодействаме с съседни на Европейския съюз държави, което е важно в рамките на глобалната стратегия. Преминавам към инструмента за предприсъединителна помощ. Също е установено, че той е пригоден за целта и в съзвучие с европейските приоритети. В рамките на стратегията за Западните Балкани по този инструмент ще има още повече възможности за интегриране на финансови и политически мерки. Инструментът е много гъвкав, не на последно място и когато възникнат спешни потребности, като например беженската криза. По време на беженската криза и по този инструмент гъвкаво бяха мобилизирани средства за подпомагане на Западните Балкани или на Турция по линията на инструмента за беженците в Турция. По този инструмент се поставя силен акцент върху структурните реформи, благодарение на въвеждането на така наречения секторен подход. Инструментът, този подход е на ранен етап от прилагането си. Въпреки това, още сега можем да заключим, че е от голямо значение, като се имат предвид основните показатели по стратегията за разширяване. В междинния преглед установихме също така и добро съгласуване с стратегията за разширяване по отношение на изграждането на институционални структури, демократични структури, установяването на принципа на върховенство на закона и економическото управление. Както във вашия доклад, така и в междинния преглед се установяват и някои е, недостатъци, като липсата, например, на клауза за спиране на финансирането или на обвързаност, отрицателна обвързаност с е, условия. Заедно с вас с удоволствие ще дообсъдим този инструмент по време на стратегическия диалог през февруари. По въпроса за ефикасността, постигнат е известен напредък по отношение на административната ефикасност и доброто управление на средствата. Но в случая с Турция бяха установени трудности при изпълнението, най-вече <clears throat> по линия на непрякото управление. Подобно на инструмента за съседство и по този инструмент има големи възможности за въздействия в финансово отношение, например чрез комбиниране на финансирането по него с финансиране от международни финансови институции. Така може да се мобилизира допълнително финансиране, например частно такова. По въпроса за добавената стойност от този инструмент и тук оценката е много положителна, като се има предвид, че Европейският съюз е сред основните донори в страните, участващи в процеса по разширяване. Това ни дава възможност да гарантираме необходимата координация. Координацията с другите инструменти, като например инструмента за демокрация и права на човека или инструмента за стабилност и мир, може да бъде подобрена, но като цяло този инструмент проистича много голям голяма добавена европейска стойност. Благодаря ви, госпожо Феран. Сега стигаме до следващият ни гост, госпожа Хардеман. Имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Ще продължа от в изказването си в същата линия, както започнаха Кристиан Лефлер и госпожа Феран. Инструментите на външната политика, които попадат в правомощията на Европейската служба за външна дейност, малко излизат извън на стандартните инструменти, като например инструментът за партньорството, нещо принася стабилността и мира и инструментът за наблюдение на избори в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека са много, дават може за много бързи реакции, много са гъвкави и им дават възможност за бързи и гъвкави отговори въз основа на променящите политически приоритети, взимат предвид развитието в дипломатическият контекст в един много нестабилен световен контекст междинният преглед стигна до заключението, че тези нетипични инструменти са пригодни за целите си и носят много голяма добавена стойност предвид целите, които бяха заложени в правните им основания през 2014 година. Ако погледнем за инструмента допринасящ стабилността и мира, например, той се оказа ключов инструмент за Европейския съюз което му дава възможност да подкрепи дипломатическата си дейност с гъвкави и индивидуализирани проекти за разрешаване на конфликти, изграждане на мир и е, преодоляване на трансрегионални заплахи бърз скоростта на реакциите е от първостепенно значение за тези проекти. Едновременно с това инструментът допринася за стабилността и мира е субсидиарен инструмент. Ето защо координацията по интегриран начин с останалите инструменти и останалите участници е един от ключовите елементи на този инструмент. И ние обръщаме голямо внимание на тази негова характеристика, за да можем да подобрим неговата ефикасност и да избегнем риска при покриване на различни инструменти. Това е важен за нас елемент и ще продължим да полагаме усилия в това отношение, възоснова на препоръките и изводите от мещеният преглед. Ако погледнем инструмента за партньорство, той също излиза от обичайната рамка. Това не е традиционен инструмент за сътрудничество и развитие. Той има за цел да защитава интересите на Европейския съюз в чужбина. Тези интереси непрестанно се увеличават, развива се и международният контекст. Ето защо имаме нужда от добра комбинация между стратегически подход и възможност да се приспособяваме към променящата се обстановка. В отговор на една от проект препоръките, а именно да се запази този целенасочен подход. Бих искала да подчертая, че при изготвянето на програмата на този инструмент приобщаваме различни участници, Европейската служба за външна дейност, разбира се, но и всички компетентни служби на Европейската комисия, държавите членки и други заинтересовани страни. И смятам, че успяхме да намерим доброто, добрият баланс между целенасоченост и гъвкавост. Тази висока гъвкавост и факта, че няма географски ограничения, прави инструментът за партньорство много добре пригоден за приспособяване към новопоявили се приоритети и към нуждите на стратегическите ни партньори за в бъдеще. И накрая, ако погледнем частта за инструмента за демокрация и права на човека, посветена на наблюдението на избори. Това е един от водещите елементи на нашата външна дейност в подкрепа на партньорските ни страни. Това е инструмент, който се прилага в много тясно сътрудничество и координация с Европейската служба за външна дейност и всички други заинтересовани партньори. Тази къвкавост и този интегриран партньор са основните характеристики на нашите инструменти. Това са елементи, които следва да бъдат запазени и дори засилени за в бъдеще. Госпожа Схаке попита как а, си сътрудничим и как допълнително ще засилим това сътрудничество. Мога само да подчертая, че сътрудничеството ни с Европейската служба за външна дейност се осъществява ежедневно, чрез много прагматично сътрудничеството. Същото въжи и за партньор партньорството ни с останалите служби на Европейската комисия. Също така редовно се свързваме и с други партньори. По въпроса за надзора, Кристиан Лефлер вече спомена, че е възможността за създаване на по-масштабни инструменти за бъдеще дава възможност и за добър контрол на тези инструменти. Ако погледнем отделните инструменти, които за бъдеще биха могли да се превърнат в специфични методи на работа, очевидно е, че нуждата от бързи реакции и гъвкавост изисква също така и индивидуализиран модел на контрол, приспособен към специфичните цели и нужди на тези инструменти. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо Хардеман. Сега думата има господин Жан Луи Вил. Сповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за си покана да взема участие. И винаги е удоволствие човек да вземе последен думата, защото повечето важни доводи вече са направени, което ще ми позволи да се изкажа по-лаконично. Ще се съсредоточа върху аспектите свързани с правата на човека, т.е. Европейски инструмент за демокрация и права на човека. Това е един сравнително малък инструмент, който допълва всички останали инструменти и той е посветен на въпросите свързани с правата на човека. Той ни дава възможност да засегнем всички въпроси свързани с правата на човека навсякъде по света. Този инструмент не замесва останалите, но им помага. Както казах, работим навсякъде по света, това е инструмент, който няма ограничения, т.е. нямаме ограничения с кого може да работим. Работим най-вече с организациите на гражданското общество, но не само с тях. Работим в партньорство и с някои регионални или международни институции, като например офисът на върховният представител на ООН е в Женева. Работим без нуждата от съгласие на правителствата на третите страни или партньорските ни страни, за да развиваме дейността си доколкото, разбира се, обстановката ни го позволява и доколкото партньорите ни, т.е. неправителствените организации, са в състояние да свършат своята дейност. Така че има ограничения, но те са чисто прагматично естество, а не отправно. Както каза и Хилд за инструмента допринася за стабилност и мира. И нашият инструмент е много гъвкав и ни дава възможност да реагираме много бързо и го правим. Имаме много примери е, за подкрепа за отделни защитници на правата на човека или отделни организации на които сме отказали подкрепа по изключително бърз и гъвкав начин в много опасни обстоятелства. Можем да работим и с неправно регистрирани лица, т.е. с физически лица, което ни дава възможност действително да откликнем на нуждите на отделни лица и на отделни организации, работещи при много тежки обстоятелства. Над 60% от дейността ни се координира от делегациите ни на място. Според нас това е най-доброто място да се вземат решения каква е точно обстановката на място. Така че това са основните характеристики на нашия инструмент. А, сега няколко думи за междинният преглед. Огледна точка на пригодността междинният проект установява, че, и, че нашият инструмент е адекватен предвид предизвикателствата, свързани с правата на човека по целия свят. Наш инструмент вече постигна, е, допринесе за допринасяне на целите за устойчиво развитие на ООН и програмата до 2300 година. Има посъместен консенсус, че елементите свързани с демокрацията и правата на човека трябва да се включат във всички усилия за постигане на тези цели. От гледна точка на ефикасността, междуният прак стига до извода, че нашите дейности допринася за постигане на основните ни цели, за затова инструмента се смята за ефикасен към момента. Подкрепа за нови ключови е, приоритети, сравнени с предишният период. Случаваме се върху конкретни проблеми, като миграцията, мирът и сигурността. Може би не го правим достатъчно директно. оценката за мисиите за наблюдение на избори също са положителни. Като цяло инструментът се смята за ефикасен в трети страни, където сме се намесвали. По отношение на въздействието, ефикасността, оценката е положителна, т.е. успели сме да спасим живота на защитници на правата на човека в няколко конкретни случая. А по отношение на въздействието ни за гео от гледна точка на географската ни, ни обхват и ограничените финансови средства, се подчертава, че би следвало да се случим най-вече върху държавите членки, където има особено тежки случаи нарушаване правата на човека, където има кризисна ситуация, която е основното предизвикателство за нас. Т.е. трябва да защитаваме активистите на правата на човека там, където те са най-изложени на риски. Трябва да обърнем конкретно внимание на най-дискриминираните групи, като ЛГБТ и общ, общностите или защитници, които се занимават с конкретни случаи, които са много чувствителни в конкретни случаи, в конкретни страни, извинете. По отношение на ефикасното разходване на средства, то се оценява положително средствата ни се използват рационално, разполагаме с нужната гъвкавост в рамките на инструмента. Разбира се, може да се справим и по-добре. Вече споменах въпроса за физическите лица. Трябва да убедим колегите да, да използват сътрудничество физически лица по-често в някои конкретни случаи. Показателите, които за нас са важни, трябва да се използват, като става дума не само за Европейски инструмент за демокрация и права на човека, а за всички инструменти за външна дейност като цяло. И това ще допринесе за възможността Европейският парламент в голяма степен да оказва правото си на контрол и наблюдение, както призвава и госпожа Схаке. Има някои елементи на нашата дейност, които са прекалено бюрократични, които изискват много човешки ресурси. Ние сме съгласни. Ще видим как новата, новата финансова аргумент може да подобри това положение. Както казах, по отношение на, на допълнимостта, нашият инструмент е уникален. Той се намесва там, където други инструменти не могат да бъдат ефикасни, или където държавите членки се отказват от своята дейност. Ние ги заместваме. По отношение на политическата добавена стойност, разполагаме с възможности да настояваме за реформи на местно равнище, което е много важно важно за провеждане на политическия диалог в съответните страни от различните заинтересовани страни. И по отношение на, на направените препоръки съвсем набързо. Ще се опитаме да се случим повече върху защитниците на правата на човека в най-тежки обстоятелства. Очевидно, че има нужда от това. Очевидно е, че намаляването на пространство, в което може да действа гражданското общество е сериозен проблем и в момента преразпределяме усилията си в тази насока. Ще продължаваме да засилваме и подкрепата си за политическите партии и за парламентите. Това е част от аспектите свързани с демокрацията на нашия инструмент. И с ваше позволение, господин председател, ще спра до тук тук. В противен случай ще стане прекалено дълго сказването ми. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Вил. така приключваме с четиримата гости от европейските институции. Стигаме до външните ни гости. Доколкото разбирам, ще започнем с Андро Шери. Uh, Първо искам да ви благодаря за това, че ме поканихте. Ще ще се опитам да погледна в бъдещето и с перспектива за следващата многогодишна финансова рамка. Четири са проблемите гъвкавост, вътрешни външни политики, рационализация и ефективност. Ние правиме преглед на приложението на политиките и тяхното изпълнение на а, терена. Ще Конюнктурата и условията се променят непрекъснато и просто нещата не могат да продължават по начина по който се развиват в нормални условия. Междинният преглед доведе до заключението, че трябва да има преориентиране в политиката и следващата, изработването на следващата политика трябва да стане в, един, в една нова структура разполагаме с глобална стратегия, с дневен ред до 2300 година и целите за устойчиво развитие, Парижкото споразумение. Така че нещата са по-структурирани, отколкото в миналото. И промени могат да се постигнат чрез диалог и преговори. Проблем е, че възможно е преговорите и дискусиите относно следващата финансова рамка да се превърнат в един пазарлък за средства, за даден инструмент, дадена политика и това, това трябва да се избегне на всяка цена. Какви са основните предизвикателства? Първо, гъвкавостта. Всички сме съгласни с това, че гъвкав, гъвкавостта е основна за следващата МФР, но а, има разногласие относно съдържа, съдържанието, същността и ориентираността на тази а, гъвкавост и а, насочването на средствата към определени политики. А всичките, всички заинтересовани страни а, трябва да проявят под, подобна гъвкавост Е, но гъв, гъвковостта не е единственият е, аспект за здрава основа на тази политика. Има много други аспекти и функции, които трябва да се вземат е, предвид. Е, в когато разглеждаме гъвкавостта, има различни аспекти, ценностите на Европейския съюз от една страна, интересите от друга, разглеждане на краткосрочните цели спрямо дългосрочните е, цели, т.е. Е, в Въпросът е, е гъвкавостта да не бъде в ущърп на добавената стойност, на европейската добавена стойност. Светът е все по-глобализиран, все по взаимосвързан и под това изисква по-голяма координация и взаимодействие между подходите към външната и вътрешната политика. Същевременно в политиките, във външните политики и външните ориентации трябва да съдържат основните европейски ценности. Европейските ценности и европейските интереси. И свързване на това, което се случва вътре в Европейския съюз и това да не противоречи на връзките и сътрудничеството на отделните страни с други партньори и съчетаването на интересите на Европейския съюз с ценностите, които пропагандираме и за кои, които искаме да изградиме в сътрудничеството с важните партньори. Дали е, един единствен инструмент може да комбинира всички аспекти и да бъде е, приложим? по, прин, по, по принцип един единствен инструмент може да а, бъде по-ефективен, да комбинира много повече а, аспекти, но същевременно той не може да бъде една магическа пръчка, която да реши всички проблеми. А, Въпросите са много. Дали, дали е, въп, инструмента ще бъде един единствен за всички политики или ще имаме един е, инструмент, да речем, само за Африка, ако са ако дали ще съчетаеме всичките политики в един инструмент, едновременно и човешките права и е, други. Е, и и в за, за, за заключение да стратегията често се казва, че дяволът се крие в подробностите за трябва първо да определиме за какъв вид гъвкавост става дума, какви са перспективите, вижданията и целите на нашите международни перспективи. Защото много често човек може да развие прекрасни инструменти, които да са свързани с неговите цели, но да не намери, които да не намерят отклик в неговите партньори. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Юанидес. Благодаря ви. службата за експост оценка към научни, Център за научни изследвания на Европейският парламент парламента. А подготвя изследвания ще се, ще се опитам да направя оценка на всеки един инструмент по-отделно, след което да наблегна на полуките, които трябва да се извлекат и да ще се спра по-специално на структурата и архитектурата, която трябва да предобият тези инструменти след 2020 година. С удоволствие слушах казаното от господин Лефлер, който засегна много от точките, които сме засегнали в нашето изследване. Ще се спра на, на разликите между нашите и неговите възгледи по въпроса. Става дума за упростяването и възможността за създаване на един единен инструмент. Основното предизвикателство според него е обединяването на, раз, на различните аспекти и преминаването от един към друг в цялостната архитектура. Необходимо е инструментите е, да, да бъдат взаимодопълняеми и да преследват специфичните цели, за които са създадени за дадени страни. като имаме различни инструменти, едни насочени към страните с ниски и средни доходи, други те към а, развиващите се страни. А, не, не, а, необходимо е също така разрастването и размера на инструментите да не ги, да не ги превръщат в не гъвкави инструменти. Втори проблем приемственост и устойчивост. Помощта, оказана от Европейския съюз днес, се основава на програми, които също с строго определени срокове в областта на подкрепа на гражданското общество, демократизиране на обществото. Трети проблем да се улесни гъвкавостта и Говориме за финансови инструменти, така че тук е необходимо да се спомене е, да се споменат финансовите потоци, които дават е, възможност за е, подхранване на тези фондове. Там наложените тавани не дават възможност за достатъчно гъвкавост и за прехвърляне на средства от към други цели. Проблемът е как да постигнем баланс между последователност и гъвкавост особено при управлението на различни дейности, свързани с предизвикателствата от миграцията и доверителните фондове и как да подсигуриме постигането на резултати, особено когато бенефициентните правителства не изпълняват необходимите условия и е, не спазват условията за обвързван, обвързаност. Така че е, необходимо е в тези инструменти да бъдат включени допълнителни клаузи за условност, е, включително и клаузи за суспендиране на финансирането при не спазване на съответни условия. И да има възможност за, за пренасочване на средства към гражданското общество и създаване на механизми за финансиране на е, е, гражданското общество, също така свързване на дейностите с е, стратегията и създаване на многостранни партньорства. Необходимо би било да се укрепят в този смисъл, да се дадат повече ресурси и капацитет на делегациите на Европейския съюз по места, които работят биха могли да работят най-пряко и директно с организации на гражданското общество и то не само в столиците и информ, информация и стратегически комуникация, повече помощ за медиите, които са обективни и независими. и по-добро използване на капацитета по места, включително и посолствата на държавите членки и други друга инфраструктура на, по места. По-добро повече получаване на информация и по-добрата и обработка. Благодаря ви. Ако имате въпроси, да ги задавате бързо. Uh, e Става дума за проучване на Европейския съюз за подкрепата за гражданското общество. През изминалите години тя се финансира с повече средства предоставя се по-гъвкаво и е малко по-ориентирана към стратегически насоки. Много важна работа се върши по линията на тази подкрепа при под... закрилата на организациите на гражданското общество от враждебно настроени правителства. Като цяло обаче в световен мащаб се настъпило силно влушаване в положението на гражданското общество. Тоест, случващото се по света поражда и необходимост от актуализиране на инструментите на Съюза за финансиране в тази област. В Египет и Турция Европейският съюз е приложил доста новаторски подход по отношение на гражданското общество, но като цяло но в областта на външната политика Европейският съюз не е в достатъчна степен все още в състояние да закрили гражданските, организациите на гражданското общество от атаките срещу тях. В Украина гражданското общество е в основата на политическите процеси, но и там има дисбаланси и недостатъци намесва се тук и ролята на Европейския съюз. Какво можем да кажем за бъдещето? Ако ще се създаде само един инструмент, то няма да можем да вземем предвид специфичните особености на гражданското общество. Няма да можем да вземем предвид чувствителния политически аспект, който изисква и други видове помощ отвъд е, инструментите за външно финансиране. Ако се създаде от друга страна само един инструмент за гражданското общество, то това ще усложни нещата. Затова нека запазим настоящата структура. Но в рамките на тази структура трябва да има възможност за съгласувано подпомагане на гражданското общество, възможности за по-цялостна представа за потребностите му гражданското общество е многолико, поради което не може често човек да си създаде ясна, цялостна представа за потребностите му и за стратегическите цели. Според мен, трябва в по-голяма степен подкрепата за гражданското общество да се обвърже с други области на подпомагане за реформи. Европейският съюз вече в известна степен постига такова обвързване, но то до голяма степен и липсва по отношение на трети страни. Въведена е много по-голяма степен на гъвкавост от страна на Европейския съюз, но има още какво да се направи в това отношение. Според мен обаче гъвкавостта не е основният приоритет. На нея се гледа като на на нещо като панацея в ам, на ниво гражданско общество, според мен, Нещата се свеждат най-вече до политическа воля. Държавите членки трябва да проявят политическа воля за поставянето на гражданското общество а, в основата на външната политика на Европейския съюз. Тъй като през изминалите години се влуши положението на гражданското общество в световен мащаб, Европейският съюз трябва да постави акцента върху закрилата на действащите му лица. Постигнали сме някои подобрения в това отношение, но междувременно от създаването на инструментите на сам положението се влушило. Затова според мен инструментите трябва да бъдат актуализирани. Трябва също така по тях да се предвидят по-различни модели, които да ни дадат възможност възможност по-ефикасно да защитаваме организациите на гражданското общество, които се намират в особено трудно положение. Още две неща. Гражданското общество по света се променя, поради което Съюзът може да направи много повече за подпомагането на нови действащи лица на ниво гражданско общество. Това вече отчасти се отчита в инструментите, но има още много какво да се направи. И накрая, Европейският съюз е поел ангажимент за подкрепа на гражданското общество, както и за съгласуването на тази подкрепа с стратегическите му цели. Не знаем обаче в момента дали има такова съгласуване или не, тъй като показателите, критериите за оценка са прекалено общи. Всяка една подкрепа за гражданското общество автоматично се квалифицира като действие на ниво външна политика. Според мен обаче политиката за гражданското общество в трети страни трябва да се обвърже с външнополитическите ни стратегии. Не бива едновременно с това прекалено да залагаме на това съгласуване. Благодаря ви, благодаря ви също, че си спазихте и времето за изказване. Последният ни оратор, госпожа Райнес Дживанидес. Благодаря ви. Аз представлявам една независима платформа, службата за връзка за миротворчество. Ние работим в световен мащаб. От части получаваме безвъзмезно финансиране по инструмента за стабилност и мир. Включваме се също така и в публичните консултации по междинния преглед. Ще кажа най-вече няколко неща за инструмента за стабилност и мир, като се опитам да не повтарям преждеговорившите се. Преждеговорившите. Вече немалко неща бяха казани за променящия се свят около нас, за кризите, пред които е изправен той и проистичащите от това възможности за Съюза да се превърне в международен фактор, не само по линия на глобалната стратегия, но и защото Европейският съюз се основава на ценности и е сред най-големите донори в света. Не мога да не се спра върху въпросите свързани с сигурността и отбраната вероятно е да се създаде нов инструмент, инструмента за мир, което показва, че е необходимо да се спрем върху въпроса за сигурността и мира. Има сериозни основания за загриженост в това отношение. Що се отнася до инструмента за стабилност и мир, оценката от юни 2017 година е изключително положителна. В доклада на Комисията по междинния преглед от месец декември се призовава за това Европейският съюз да може да реагира бързо и да се справя с проблеми със сигурността в световен мащаб, поради което инструментът трябва да бъде допълнително подсилен. Това е единственият такъв инструмент, по който се финансират и миротворчеството и превенцията на конфликти. Затова Европейският съюз трябва, ако иска да допринесе за мира по света, да се възползва по-ефективно от него. Това е мнението на редица организации на гражданското общество, работещи в тази област. Освен това, препратките към този инструмент, най-вече в доклада на Комисията по бюджети, се съсредоточават по-скоро върху охраната на границите. Но според нас този инструмент е единствен по рода си, тъй като може да допринесе за мир и стабилност в световен мащаб. Има много елементи от този инструмент, които не са свързани само с охраната на границите и са много интересни в дългосрочен план. Мога да ви дам за пример резолюцията на съвета за сигурност на ООН за жените, мира и сигурността рехабилитирането, интегрирането на жертви на въоръжени конфликти и много други области, които са изключително важни за постигането на дългосрочни стабилност и мир. Важни са също така организациите на гражданското общество и тяхното участие в политическите процеси, тъй като постоянно се урязват възможностите на гражданското общество в това отношение. Инструментът може да е полезен също така и в областта на медиацията и подпомагането на установяването на мир. Радваме се, че има някои положителни промени във връзка с този инструмент от гледна точка на бързината на действията и гъвкавостта. Разширява се също така и диапазонът от действащи лица, които могат да бъдат подкрепени по него. Трябва да поставим акцента също така и върху програмата за жените, мира и стабилността, по която Съюзът също е поел ангажименти. Няколко думи за обезпечаването на инструмента с човешки ресурси. Предвидено е разполагането на служители по места и в Брюксел, но Кой ще упражнява реално контрол по отделните проекти, например по превенцията на конфликти и изграждането на мир. Инструментът за мира в Афганистан, например, не е сам по себе си инструмент за миротворчество. Мисля, че трябва да сме наясно за какво говорим, за да може инструментът да е пригоден за целта. По въпроса за инструмента за демокрация и права на човека, няма да се спирам върху него, тъй като преждеговорившите се изказаха вече подробно. Искам само да кажа, че той е изключително важен по отношение на правозащитниците. Единствен е по рода си в това отношение последващата МФР, според нас, трябва да бъде запазен инструментът за стабилност и мир. Той е изключително важен, що се отнася до настоящите амбициозни цели на Европейския съюз да играе роля на световната сцена. Този инструмент е гъвкав по отношение на финансирането, както и по отношение на партньорите и бенефициентите си Възникват някои въпроси, за които говори и Андрю, за канализирането на финансирането. Мисля, че може да се направи и сливане на финансирането по отделни направления, но както казаха и колегите, дяволът е в детайлите. Ако се направи такова сливане по инструмента за стабилност и мир, може да има риск. В основата на този инструмент са превенцията на конфликти и е, миротворчеството. А, ясно е какви са амбициите ни в световен мащаб в това отношение. Становището на комисията ви по ам, доклада на Комисията по бюджети се настоява този инструмент последващата многогодишна финансова рамка да се финансира отделно, като се има предвид неговия принос за правата на човека и мира по света, смятаме, че той трябва да се запази като независим инструмент и последващата МФР. Председателката, благодаря ви и извинявайте, че така ви пришпорихме. Сега думата имат колегите за въпроси. Господин Кукан. Нямам точно въпрос. Искам да направя няколко в по голямата си част критични коментара. Аз бях докладчик по инструмента за съседство, както и по темата за прегледа на европейската политика на съседство. В този доклад Европейският парламент излезе с много препоръки за намирането на компромис между комисията и съвета и за подобряване на функционирането на тези инструменти. Но всъщност по този начин сгрешихме. Оказва се междувременно, че парламентът има много ограничени правомощия за контрол върху финансовите потоци по тези инструменти. Ползваме се и с много ограничени политически насоки. Очудваме това, че СВД и комисията не са в състояние да направят един прост анализ на функционирането на тези инструменти не намерих конкретни отговори на някои основни въпроси, а именно доколко са ефективни тези инструменти, кои са програмите за тяхното изпълнение и други. Отговорите, с които се запознах в най-добрия случай са общи или неясни. Необходима ни е по-добре структурирана и по-ясна информация. Дори и моят любим принцип, принципът повече за повече, Тук не става ясно как е бил приложен този принцип, оказан ли е някакъв ефект. Няколко думи за архитектурата на инструментите. Комисията твърди, че те са пригодни за целта и че няма нужда да се внасят промени в тях по линия на промени в действащото законодателство или на делегирани актове. Но редица колегите, дори представители на комисията, смятат, че трябва да има промени в структурата на инструментите. Не разбирам защо трябва да прибързваме с внасянето на промени в структурата им. Не бих бил против внасянето на промени, които да подсилят позицията ни във външно политическо отношение и да ни помогнат да си разработим по-стабилни външно-политически приоритети. Но според мен предложението за промени по-скоро тук е продиктувано от някои междуинституционални съображения. Според мен в бъдеще инструментите трябва да са достатъчно гъвкави, тъй като сме свидетели на много съществени промени в света, например във връзка с миграцията или отношенията ни с Русия. Така че инструментите трябва да са достатъчно гъвкави, за да можем да се приспособяваме към ситуацията, да внасяме промени в ролята и задачите си в зависимост от проблем... промените по света. Освен това, парламентът трябва да може да оказва повече влияние, трябва повече да му се чува гласът и да имаме и повече повече насоки. Господин Кристея, благодаря ви, госпожо председател. Аз исках да подкрепя казаното господин Кукан. Аз бях докладчик в Сянка по доклада за средносрочния преглед на Европейският инструмент за съседство преди 3 години. И трябва да кажа, че предложенията за промяна на структурата на инструментите за външна дейност и засилване на гъвкавостта са доста съществени предложения. Знам, че има различни възможности. Три сценарии ни предлага Европейската комисия. Но искам да стане много ясно. Често тези промени изглеждат от техническо естество, но те всъщност са много политически своя характер. И според мен те ще а, ни покажат а, всички м, политически м, раз, различия между държавите членки. Всички знаят, че има много ясно противопоставяне между севера и юга. Другият важен въпрос е свързан с източното партньорство и преразглеждането на Европейския инструмент за съседство. А, и от двата доклада става ясно, че не може да се преразглеждат разминаването между амбиции и средства по отношение на Европейски инструмент за средства. Искам да се спра на Молдова, Грузия и Украина. Тези три страни са в съвсем друга категория, както по отношение на формата, така и по отношение на съдържанието на сътрудничеството. те са постигнали голям напредък по отношение на реформите и са заели много ясна политическа позиция, т.е. поели се ангажимент по пътя към европейско бъдеще. Така че трябва и ние да им дадем ясна а, позиция, т.е. трябва да направим повече за тези, които са поели по европейския път и които постигат резултати. В това отношение изискваме създаването на нов фонд и нов а, модел на инструмент за на помощ за Украина, Грузия и Молдова, който обаче беше отхвърлен като идея. Нищо не се споменава тук от тази наша препоръка на Европейския парламент. Така че въпросът ми към вас е следният. Как може да гарантираме, че ще се случим върху тези три страни, които евентуално може да станат страни кандидатка членство към Европейския съюз след 2020 година, ако продължаваме да се отнасяме към тях като с всички останали трети страни. Благодаря ви, господин Астровичиус благодаря, Мариче. Благодаря за доклада. Той е, е отлична отправна точка за дебата за бъдещето на инструментите за външно финансиране и за инструментите за външна дейност като цяло. Благодаря и на гостите ни за техният принос. Безспорно, инструментите за външно финансиране следва да отразяват водещите принципи на европейската външна политика и дългосрочните си ни стратегии тук в Европейския съюз. Имаме нужда от по-ясна политическа насоченост, т.е. трябва инструментите да бъдат взаимодопълващи се, а не да си противоречат помежду си. Това е основното ни предизвикателство за бъдеще. Т.е. трябва да се засили политическото ръководство и трябва да се подобри ролята на надзорната роля на нашата парламентарна комисия и останалите парламентарни комисии на Европейски парламент. Непрестанно чуваме от неправителствени организации и другите ни партньори, че понякога отнема доста време активирането на съответните инструменти, което не ни позволява да отговорим достатъчно бързо на много успешни ситуации. По-доброто комуникация за европейските политики винаги е важна. Така че нека да се съсредоточим върху комуникация за това какво вършим. Нека да обясним това на партньорите и съседите си. В това отношение имам два въпроса. изпълнението и целите на много от инструментите са задоволителни, но без а, условност може да стигне, да стигне до провало може да вземем за пример макрофинансовата помощ. Тя беше обвързана с политически условия, което е нужно, тъй като имаме нужда от конкретни резултати, а не само да, да ние да правим чувства от наша страна. Така че как си представяте включването на условността в тези инструменти? На второ място не говорим само на равнището на Европейския съюз. Държавите членки също използват голяма част от инструментите. До каква степен може да се подобри подхода, т.е. да се гарантира повече координация между действията на отделните държави членки и европейските инструменти за външно финансиране. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Лозинг има думата. Благодаря ви. Ще изчакам малко. Ähm, Моята политическа група принципно е много критично настроена. Имаме някои принципни резерви във връзка с инструмента за стабилност и мир, най-вече що се отнася до подпомагането на военни действащи лица. Но сега няма да взимам отношение по това. Ще се спра върху някои принципни моменти, свързани с участието на парламента и парламентарния контрол. Подобно на изказалите се преди мен колеги, имам вече известен опит в работните групи. Опитът ми от изминалите години показва, че в тези групи, където трябва да се прави оценката, работа може да се сравни с фарс. Съжалявам за малко силния израз. Както бе казано до тук, дяволът е в детайлите, но кой точно е този дявол? Не мога да знам, защото никога не получаваме информация за детайлите. Узнахме днес, например, от господин Хардеман, че в Тунис е била подобрена макроекономическата стабилност. Едно такова твърдение ме очудва, тъй като там хората точно сега протестират по улиците, тъй като няма макроекономическа стабилност. Правят се общи изказвания за отделни страни, които не са подкрепени с никакви факти. Трябва да имаме по-конкретни възможности да участваме в оценката. И сега няколко принципни въпроса. Моята политическа група винаги е настоявала за това и инструментът за стабилност и мир да е уреден в делегирани актове. За съжаление, за него не са приети до момента такива. Има и други инструменти, по които има възможност за приемането на делегирани актове, но това не се прави по чисто формални съображения човек трябва да едва ли не разследващ журналист, за да получи определена информация. Така, например, получих информация за това, че по инструмента за съседство е било предоставено финансиране за споразумението между Европейския съюз и Турция. Но всъщност, ако ще се предоставя такава помощ, ще трябва да бъдат внесени промени в този инструмент по линията на делегирани актове. В случая обаче това въобще не е било направено. Комисията е подходила така, както е сметнала за добре. Освен това, имам и някои много големи принципни съмнения във връзка с съотношението между планираното финансиране и финансирането извън планирането. Що се отнася до размера на финансиране извън планирането, не се упражнява контрол. Постоянно се говори обаче за повече гъвкавост. В такъв случай как може да се упражнява повече контрол? Как може да има повече контрол при положение, че има повече гъвкавост? Господин Келъм. Благодаря ви. Мисля, че е прекрасна възможност да проведем такава среща, в която да се участие различните действащи лица и да представят своята гледна точка. Но ми се струва, че основната цел на тази среща е да намерим някаква обща основа и да се разберем помежду си, защото живеем в много несигурен и нестабилен свят. И инструментите за външно финансиране би трябвало да ни помогне да, да се справим с а, тези бурни времена. Европейската комисия каза нещо много важно, а именно, че тези инструменти трябва да се основават на политики. Приветствам и думите гъвкавост, последователност, опростяване. Всички тези изказвания са добре дошли. Разбира се, дявола е в подробностите и в изпълнението. И съм напълно съгласен с колегите, в частно с колегата с Хаке и с нейните стъпителни думи. Тоест, имаме нужда не от формални заседания, а от много повече двустранни консултации. Съгласен съм и с казаното от колегата Кукан, а именно имаме нужда от оценка от страна на Европейската комисия на функционирането на тези инструменти. Това е основният ни проблем. Има и предложение за създаване на един единствен инструмент. Това според мен ще ни отнеме доста време. Нека да не бързаме с подобни решения. Както стана ясно, един подобен инструмент няма да бъде панацея, така че нека спокойно да обмислим тази възможност. друг коментар беше, че има опасност в стремежите да постигне повече стабилност да поставим под заплаха демокрацията в някои страни. Окончателният извод от тази среща че имаме нужда от повече консултации по същество, а не формални изказвания и би следвало по-добре да се информираме взаимно, в частност Европейската комисия би следвало да ни информира по-редовно за своите планове и за тяхното изпълнение. Благодаря ви. Благодаря ви, че четирима колеги са се записали за изказване от наша страна. Господин Панцер, имате думата. Грация, президент. Благодаря ви, госпожо председател. Ще направя само два кратки коментара. Всички сме съгласни с основната ни цел, имаме, а именно искаме по-добро управление на инструментите за външно финансиране. Очевидно е обаче, че има и пречки, включително и бюрократично естество, които трябва да бъдат преодоляни. Сблъскваме се и с опитите за оказване на натиск от различни страни. Имаме нужда от упростяване и рационализация на тези инструменти. На първо място възоснова на натрупаният опит на място – трябва да сме в състояние да реагираме на новопоявяващите се предизвикателства. И е, от тази гледна точка би следвало инструментите да се управляват с по-малко право на осмотрение от страна на администрацията, защото често тази свобода на осмотрение на администрацията е за сметка на политическите решения. Ще ви дам един пример с инструмента за предприсъединителна помощ. Някои от държавите членки имат резерви по отношение на политиката за миграция, което доведе до отклоняване част от средствата за а, инструмента за предпочитателна помощ към управлението на миграцията, което изобщо не беше предвидено. Втори коментар. Гъвкавостта може да се приложи само при наличието на много ясни политически цели. И тук съм съгласен с колегите, които заявиха, че следва да определи много ясни приоритети, които да бъдат пряко вързани с финансирането. И тук е много важна ролята на Европейския парламент. И няма как да определяме препоръки и да оказваме контрол, след което някой да пренебрегва нашите приоритети, които ние сме определили. За мен всичко, което сме заложили като цели на тези инструменти е приоритет. Така че трябва да се опитаме да променим функционирането на инструментите, за да може да отговорим на предизвикателствата и в частност свързаните с правата на човека а решението, които взимат политическо естество, никога не са неутрални, когато стане дума за външна политика. Затова трябва да сме наясно каква са представите ни за света и най в за неговото бъдеще. Благодаря ви, господин Лопес. Има думата. You, And, uh, <clears throat> for... Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря ви за хората при изготвянето на проекта доклада. Благодаря и на представителите на СВД и на Европейската комисия. Аз съм малко по-положително настроен като Туне Келам. Според мен тези инструменти са в основата на външната ни дейност, на видимостта ни, включително и за нашите граждани. Чрез тях става ясно за нашите граждани какво вършим ние извън границите на Европейския съюз като не разполагаме с много време, имам два въпроса към Европейската комисия. Как оценяват те възможността за обединяване на инструментите? Не казвам, че приветствам тази идея, но се питам каква е оценката за тази възможност. Има и друга идея, а именно 15% от средствата да останат не програмирани предварително. Каква е вашата позиция по тази идея? На колегите социалисти искам да кажа, че в член 2 от регламента има възможност комисията да използва тези инструменти, както го прави за справяне с съответните кризи, като миграционната криза. Т.е. има законни методи това да стане, така че не бива да критикуваме комисията тук. Господин Енрике Саломе, Благодаря. Е, така съвсем тихо и скромно участвах в този хиринг, тъй като не съм член на вашата комисия. Но предвид е, факта, че съм докладчик по същия доклад в е, комисията по развитие, ще, ще се спра на инструментите за развитие и за това искам да ви задам няколко въпроса. Сега разбираме отказаното до тук, че има два аспекта. От една страна политиката на развитие и външната политика на Европейския съюз могат да имат различни цели и различни нюанси, свързани с, от една страна с, с целите и от друга страна по отношение на съответните партньори. Така че а, бих искал да знам как а, раз, а, различни, различните партньори приемат а, евентуално е обединяване на инструмента за развитие и а, предвид а, факта, че Европейския фонд за развитие ще трябва да бъде финансиран за пръв път от различни а, източници, това може да има последици върху финансирането на другите инструменти. Какво мислите за това? Благодаря ви. Аз имах няколко няколко въпроса. Ще бъда доста лаконичен, тъй като по-голямата част от колегите вече зададоха много от важните въпроси. Изненадвам се, обаче от една страна много убедително възоснавата и на външните оценители се стига до извода, че инструментите са пригодени за целите си. Друга страна, обаче чувам, че би било добра идеята да бъдат съчетани и не разбирам защо. От една страна, очевидно, че има проблем с политическото управление незадоволително нито по отношение на основните политически цели, нито по отношение на ролята на Европейската комисия и ролята на парламентарен контрол на парламента. По въпроса за предоставяне на повече правомощия на делегацията на място. Разбира се, някои може да излезе с довода, че те са най-близо до случващото се на място, но друга страна те са възможно най-далече от нас и от нашите възможности за контрола и всъщност може да се стигне до много сериозни конфликти на интерес. Например, при защитата на правозащитниците на място, може да има много сериозен проблем с конфликт на интереси с местните правителства и се питам как в намерявате да го разрешите. Искам да предам един въпрос от Давид Макалистър. Защо не са внесени или представени делегирани актове? Това е много важен въпрос, на който не чух отговор. В обобщение някои от вас заявиха, че някои от водещите ни препоръки са добре дошли, а именно да има по-силна политическа ориентация, повече целенасоченост и повече гъвкавост. Но други изразиха сериозни притеснения от това, че дяволът е в подробностите, от а, нужда да се запази и ясна целенасоченост и добро управление и контрол. И тъй като, пак повтарям, нееднократно чухме, че дяволът е в подробности, мисля, че не чухме достатъчно подробности по отношение на управлението и как точно се изпълняват плановете. Може би няма да може да отговорите на всички тези въпроси днес, но смятам, че е важно да получим тези отговори преди да продължим с конкретни решения. Очевидно е, че има сериозни притеснения от представители на различните политически групи. Разполагаме с приблизително 10 минути, всъщност имаме малко повече време, но аз лично нямам повече от 10 минути, така че ще помоля някой да ме, замени, да ме замести на председателското място. На кой да започна? От кого да започнем? От Кристиан ли? ще ви помоля да, обедините, обедините отговорите си. Аз ще започна. Благодаря ви за многото интересни коментари и забележки. Ще се позволя да провокирам някой от колегите тук от гостите, както и някои членове от Европейския парламент. Впечатляваме консерватизма и в някои отношения. Нееднократно споменахте дявола в подробностите му, не забравям обаче познатият дявол. И като че ли сме свикнали с него вече и нямаме нищо против, много си го харесваме. Част от отговора на въпроса е защо не са представени делегирани актове. В рамките на цялостната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 изготвена в рамките на съзаконодателната процедура между парламента и съвета за настоящия програмен период, всеки отделен инструмент а, е пригоден за целта си. Инструментите функционират, успяваме да постигнем целите си с а, тези инструменти. Ето защо стигнахме до извода заедно с колегите от различните служби на Европейската комисия, че няма причина да а, предлагаме делегирани актове, включително и в рамките на междинният преглед. Не смятахме, че има нужда да се прехвърлят големи суми от конкретна страна или конкретен регион към друг. Затова също трябва, би ни бил нужен делегиран акт. В момента, в който бяха създадени инструментите Маржата за подобен вид пренасочване на средства беше заложен по такъв начин, че за нас той е достатъчен. Разбирам, че документите за стратегическият преглед, който ще се проведе тук след три седмици, са ви били изпратени днес. Тоест ще разполагате с три седмици, за да запознате тези документи, да ни изпратите предварителни въпроси, искания за разяснение и т.н. При това положение, защо ако инструментите функционират добре, защо искаме допълнителна консолидация? Защото сме убедени, че бихме могли да подобрим цялостната структура, да я направим по-ефикасна, като упростим процеса, което да ни даде възможност всички да се съсредоточим в по-голяма степен към политическите цели. ще вземем участие по този начин в дискусията в рамките на новата МФР за следващото поколение инструменти. Ако не се, ако, ако си спомните, в миналото имахме над 20 а, инструмента за външно финансиране. Сега сме на би ги свели до около 10 или малко повече, зависи какво смятате за инструменти за външно и вътрешно финансиране, което значи, че има по-малко контрол днес, отколкото преди 10 или 15 години. Смятаме, че всъщност сме постигнали напредък за повечаване на ефикасността на структурата на инструментите. Ето защо консолидирането, което предлагаме, би следвало да засяга управлението на процесите и структурите, а не е, да създадем е, единни политически цели. Беше поставен въпроса дали е, Европейският фонд за развитие е бюджетиран и какво ще се случи в нужда да се отговори на нови политически приоритети. И ние отговорихме, че в момента новата политика за развитие на Европейския съюз е, е хармонизирана и е, съвпада с целите с приоритетите двете цели за сочово развитие на ООН. Така че това е основната водеща рамка. От тук нататък, разбира се, има и различни подробности, и различни малки дяволи в тези подробности, но цялостната ни идея на консолидиране на инструментите е как можем с една по-добра, по-целенасочена система за управление, да запазим географската измерение, тематичното измерение и измерението нужда от бърза реакция. Като всяка трябва да отговаря ни цели, като трябва да имаме международно да гъвкавост, да прехвърляме средства от една, едно, от едно измерение към друго с цел изпълнение на основните ни цели. Това е едната част, едното измерение на гъвкавостта. Другото измерение на гъвкавостта, което беше споменато тук не еднократно, е възможността да правим оценка на постигнатите резултати. Мисля, че господин Кукан спомена този въпрос, а именно принципът повече за повече. Заложили сме този принцип, но доста скромно към момента. И спазването на скромно място на този принцип и скромните финансови средства, свързани с него, всъщност не го правят много важен стимул. Ето защо смятаме, че за бъдещата нова консолидирана структура ще е добре да се вдъхновим от Европейски фонд за развитие, където има голяма част от неразходвани средства. Първата е свързана с непредвидните обстоятелства. Знаем, че в рамките на 5 7 години може да има безкрайно много непредвидени обстоятелства. И на второ място, именно за да можем да помогнем помогнем на партньорите, които наистина полагат усилия и да им покажем, че ако те успеят да постигнат някаква реална промяна, ние също ще променим подкрепата си. Това е основната причина да сме предвидили толкова значителна част от средствата, които да не са предварително програмирани, след което ще проведем стратегическа оценка, стратегически диалог и по този начин ще определим на ново политическите ни цели в промененият контекст. И последният ми коментар е свързан с ролята на делегациите на място и до каква степен можем да им делегираме управлението на програмите. Мисля, че проблемът не се поставя по правилният начин. В крайна сметка управлението на външната ни подкрепа е един триъгълник и всяка страна на триъгълника трябва да си върши работата. Т.е. трябва да има управление под ръководство на Европейския парламент и на държавите членки. Т.е. да вие сте на върха на пирамидата или на триъгълника, ако може така да се каже. Останалите са генералните щаб-квартирите на място в делегациите под ръководството на СВД след, следват а, управляващите служби на Европейската комисия, ДЕВКО и НИР и на трето място са самите делегации. Трябва да видим как можем да а, превърнем политическите насоки, които получаваме от вас, държавите членки, в конкретни програми. За целта трябва да работим съвместно с колегите, които ще ни помогнат да превърнем тези политически ръководни насоки в конкретни проекти. А пък делегация своя страна трябва да ни помогнат да установим какво трябва да се направи конкретно на място. Тоест, те някак си ни помагат да не губим връзка с действителността. И няма как да го сторят без подкрепа от наша страна. И както казахте, госпожо председател, имат нужда и от нужната подкрепа, за да проявят смелостта и да се намесят при много тежки обстоятелства. В няколко конкретни обстоятелства, в няколко конкретни програми, като защита на правата на човека и подкрепата на непосредствени организации, изискват от нас да набавям изключение от този е, модел на триъгълника, защото се оказва, че ако дадем прекалено голямо значение на, на, на управлението от разстояние, това ще е в ощърпа на на дейността на делегациите. Но е много важно всяка една от тези три страни на да си върши работата и се надявам по този начин да можем да ви докладваме как сме превърнали вашите политически насоки в конкретни мерки на място. Благодаря. Наистина, но това като че ли е началото на един дълъг е, диалог и ще, ще посветиме едно цяло заседание за, на самите инструменти. От една страна ние сложихме нашите приоритети, включително и необходимостта да упражняваме повече надзор. Сега срока за внасяне на изменения е след 7 февруари. Това е за нашите членове. На 21 или 22 февруари ще бъде обмена на, на мнения и обсъждането на а, измененията. През март ще гласуваме и най-вероятно доклада ще влезе в пленарно заседание през април. Благодаря на, на на нашите гости и експерти и благодаря на всички.